Скъпи колеги, нека да започнем заседанието. Ако нямате възражения, приемаме проекта на дневния ред. Припомням ви, че решенията взети на заседанието на координаторите от 21 февруари са в папките с, за документи за днешното заседание. Ако нямате възражения, решенията на координаторите също се смятат за прияти. И сега преминаваме към гласуването. Моля ви да поставите картите си за гласуване в машините пред вас. Ще започнем с пробно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Явно не. Госпожо Томане, си носите картата ли? Защото днес е деня на жената, нали? За това. Très bien. Scrutin est clos. Прекратете гласуването. Имаше доста въздържали се, но като цяло беше голямо мнозинството. А сега пристъпваме към гласуване на доклада за насоките за бюджета на Даниеле Виоти. Къде е докладчика? Бих искал да го поздравя с рождения му ден. Presidente. президенте. Спера на комисия ми фача un Благодаря ви, господин председател. Надявам се да сте привидели подарък, не? колеги, Скъпи колеги, пристъпваме към гласуването. Компромис номер едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер две за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер три За, против, въздържали се, приема се. Изменени 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 41 за, Против. Не стана много ясно. Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 18 гласа за, Приема се. Това беше изменение 41. Компромис номер 4. За. Компромис номер 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, го гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. С 17 гласа за, 12 гласа против. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54 за против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, нека да направим проверка електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 16 гласа за, 13 гласа против. Това беше изменение 55. Компромис номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 7. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 134. Гласуваме го в 4 части. Има и устно изменение по първата част. Устното изменение е по третата част но преди това трябва да гласуваме другите части, нали? Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част Искате да направим проверка? Добре. Проверяваме втора част. Моля, гласувайте. Отхвърля се 20 гласа против, 12 гласа за. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Сто в няколко части, трета част за, против, Трета ча... Електронно гласуване по третата част на извинение 142. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с 17 гласа за, 12 гласа против. Четвърта част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 17 гласа за, 11 гласа против. Компромис номер 20 за. Против. Приема се 21 за. Против. Приема се. Компромис 22 за. Против. Приема се. Компромис 23 за. Против. Приема се. Изменение 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Мисля, че беше приятелно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Седемнадесет гласа за, 15 гласа против. Това беше изменение 52. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точката от преамбила изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ. Разделно гласуване първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето. Отпада, тъй като приехме изменение второ. Изменение четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, а извинете, да отпада. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме текста като цяло. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 26 гласа за, 4 гласа против и 3 въздържали се. Много хубаво подава разрушение виден господин Биоти. Поздравления! Продължаваме с доклад за прилагането на инструмента за сътрудничество за развитие, инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие. Докладът е на колегата Жор Дисоле. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение седмо за, против, въздържали се, приема се. Изменение осмо за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Електронно гласуване, моля гласувайте изменение 9. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19 гласа против, 12 гласа за. Изменение 10 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение, компромис едно, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Електронно гласуване по изменение 15. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 гласа против, 12 гласа за. Изменени 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 20 за, против, а извинете, да отпада. Изменени 21 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 15 гласа за, 14 гласа против. Изменение 21.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 Гласуваме текста с направените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 26 гласа за, 3 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления за колегата Жорди Соле. Продължаваме с гласуване на доклада за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Доклада на госпожа Гресле е във връзка с а, дружеството Гудия в Германия. Изменение второ за. Против. Въздържали се. Изменение второ.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 Господин Вимонт иска думата. При първото предложение изявление всъщност е означено като е, изменение 2. Не съм е, не съм е, сигурен, че е, изменение едно е, всъщност е, мар, е маркирано като прието. Защото в превода немски е две. Изменение първо ще се гласува в края на списъка за гласуване защото то засяга точка от преамбюла Е. И така, гласуваме изменение второ, което се приема. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 16 гласа за, 12 гласа против. Изменени, четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 е оттеглено, изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 с устно изменение към него за, против, въздържали се, приема се. Изменение девето. отпада. Изменение девето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение десето. с техническо уточнение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 е оттеглено, изменение 13 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка. и Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 17 гласа за, 13 гласа против. Изменени 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. изменени 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме текста като цяло. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с 28 гласа за, 3 гласа против. Поздравление за госпожа Гресле. И така стигаме до трансферите. Първото искане е от общият ни докладчик Зигфрид Мурашан трансфер, който е свързан с гласуването, което току-що направихме. Извиняваме, извиняваме за от името на господин Мурашан, който отсъства днес. И така предложеният трансфер на практика е последица от текста, който приехме току-що за доклад за мобилизиране средства от Европейския фонд за възстановяване на глобализацията, по именно гласуване, електронно гласуване, извинете. Моля, гласувайте. Господин Мурашан предлага да гласуваме за. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Е, Прекратете гласуването. Приема се с 20 4. По другите раздели Имаме промени. Ще дам думата на Ришар да ни представи препоръката си за промени в е, връзка с омбудсмана. Благодаря, господин председател. Една малка промяна, която поиска омбудсмана. Едно, един е, постоянно, едно постоянно щатна бройка АСТ за обработващ отделни случаи, за... така че аз препоръчвам да го одобрим. Това предложение предлагам да бъде трансферирано с одобрение. Благодаря. Сега, докладчите всяка имат ли нещо против? Няма възражение, значи считаме, че предложението е, се приема. Сега ще е, погледнах Моника Холмайер, но доколкото разбирам, тя няма възражение. Е, с това приключихме гласуването. Моника, нямаш някаква информация, която да споделиш с комисията? Следващия път тогава. Добре. Сега по при пилотните проекти и подготвителни действия в бюджета за 18-та е, от 18 и 19-та. Господин Марешан отсъства, така че ще дам думата на Даниеле Биоти. Е, значи, е, ще говорим за бюджета 2019, но по този начин ще засегнем и 2018. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво да се каже за пилотните проекти все още за следващата година, тъй като все още сме далеч от периода на представяне на презентации и се водят в момента такъв дискусии с комисията. Така че ще използвам времето, което ми се полага, за да благодаря на колегите за гласуването по документа, по който току-що гласувахме, по насоките за бюджета. Е, дръзвам да кажа, че работните подход, който възприехме, е, по който гласувахме, ще се отнася и до пилотните проекти и бъдещи програми, тъй като това е един много добре координиран подход. Всички държави членки, парламентарните групи обединиха усилията си и е, всички политически съображения е, бяха отчетени. Така че протече работата в много добра атмосфера, много положителна и аз наистина се чувствам така вдъхновен от този, този начин на работа. Разбира се, ще вземем предвид е, казаното от Европейската комисия и тяхната оценка върху е, на въздействието на пилотните проекти, но тази комисия и парламента имат е, пълни права, правомощия и компетенции, за да решават в това отношение извън техническата оценка, която комисията ще предприеме. С интерес очаквам да чуя коментарите на колегите е, си от комисията. И защото целта, както вече казах, е да работим е, по политическата процедура в общата рамка на сътрудничество, която вече сме заложили. Благодаря, благодаря за коментара. Сега ще дам думата на докладчика в Сянка. Думата на докладчик в Сянка. Моника тук ще излезе. Господин Корнел, може би вие да споделите впечатленията си. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък ще бъда. Благодаря най-сърдечно на докладчика защото е, тази област е много важна. Тази тема е много важна, за да покажем, че Европейския съюз е, не, не се е вкопчил и не, в един ни, така установени е, е, рутинни действия, пробва и нови варианти е, и мисля, че общо взето е, много положително е отношението ми към е, доклада. Господин Депре е излезе от залата. Всъщност не. Желая ли е господин Депре да да, да е, сподели мнението си по е, тази тема аз е, бях се раз... изключил, бях се разсеял, така че извинявайте. Благодаря за откровенността. Господин Таран. Като, като приключите телефонния си разговор, може би ще е добре. Господин Таро? И вие като господин Добре? Добре. Еми, хубаво тогава. Всъщност, всъщност, е, това беше целта. Въпросът, е, казва председателя, е, е открит. Можем да преценим какви нови моменти да внесем в програмите на Европейския съюз и да обсъдим, е, да участваме в обсъждането на даден е, пилотен проект и в неговото е, изпълнение. Комисията обаче понякога е склонна към така бавене, колебание и инертност, но да, нашата задача е да следим е, е изпълнението също така. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. Мисля, че пилотните проекти, е, повечето от тях всъщност, обикновено са новаторски, т.е. много нови идеи е, се представят е, чрез тях и оценката, която прави комисията, е, се променя според приоритетите и в годините. За нас парламента, в които имаме право на инициатива, ние би, е, би трябвало да, да дадем възможност на гражданите да така имат мнение по бюджета и съответно изпълнението му и разпределението на средства по пилотни проекти е, е, в е, комисията е, наистина е, трябва да вземе под внимание сериозно това, което имаме да и кажем, тъй като ние представляваме гражданите. Господин Дюпре, съвсем накратко, господин председател, само да ви благодаря. Вие казахте току-що точно това, което исках аз да кажа. взехте ми думите от устата. Да, благодаря ви за хубавите думи, за моите думи. Ако никой друг не иска думата, аз ще е, изразя лично мнение. Ще споделя личния си опит с вас, ако ми позволите. През 2016 година много от нас подписаха полотния проект за дългосрочната мобилност на практикантите и стажантите, т.е. над период от а, 8 месеца, което за беше много важно, тъй като знаете, че трудовото законодателство е свързано с а, уредбата на на пряко определя трудовите договори всяка държава е членка. Но Европейската комисия отдели 400 милиона за пилотния проект за периода 2018, 2019 и 2020, като а, преименува част от програмата Еразъм на Еразъм ПРО или рядом за професионалисти. И на 7 октомври излезе с препоръка за един статут на стажовете в Европа с цел улесняване на мобилността и а, възможност младите хора да се насочат към страните, където има добри традиции по отношение на стажовете и на а, чиракуването и където това допринася сериозно за преодоляване проблемите с младежката безработица, като в Австрия, Германия и Дания, например. Така че благодарение на плотните проекти успяваме да постигнем сериозен напредък. Надяваме се в рамките на следващата годишна финансова рамка да има специфична програма на именувана професионално обучение и и чиракуване. Това, е което имах да кажа. Така че, господин Виоти, разчитаме на вас и на вашите ръководни насоки, на познанията ви, за да успеем да впишем в бюджет за 2019 година пилотни проекти, които ни се струват най-обещаващи. Държа да отбележа, че все пак имаме и срокове за спазване. Така че ви моля предложенията ви за пилотни проекти и подготвителни действия да бъдат внесени до 12 часа на обяд на 27 април, т.е. разполагате с месец и половина. Предложенията трябва да се внесат с новата, новият формуляр, който е на разположение в приложението и комити на Комисията по бюджети. Линк ще намерите в досието с работните документи за днешното заседание. Европейската комисия иска ли нещо да уточни, да добави нещо по пилотните проекти, по инструкциите, които ни давате или оценките им? Um, you, Благодаря, господин председател. Наистина е, приветствам обмена на мисли е, е, днес. Мисля, че става ясно от е, междинния доклад, който комисията представи при няколко дни, че нещата излежат е, много добре е, за изпълнението на 88-те пилотни проекта и подготовителните действия, гласувани за бюджета на 18-та. Всъщност, само един от 88-те няма да бъде прилаг, изпълнен – и все още е, се разглежда в е, рамките на комисията. Така че за мен този успех е, говори за добро, доброкачествената подготвителна работа, извършена и от докладчика, и от комисията. Така че в заключение на общия докладчик за бюджет 19, 2019 желая успех. Е, е, колкото до нас от комисията, ние ще му оказваме е, подкрепа, както сме го правили и преди. Благодаря, господин председател. Благодаря. И така, сега да минем. Да, доста добре напредваме. Uh приключихме, трябваше да приключим с гласуването в 10 часа. И Трябваше да започнем с, с доклада на господин Рубих за бюджета за парламента в 10.15, е, така че малко сме напреднали с графика, надявам се, че не е проблем. Давам думата на Пол Рубих, като ви припомням, че съдението се проведе в две части. Една част ще бъде публична, другата част ще бъде при закрити врати. Господин докладчик, имате думата. Е. Благодаря, господин председател. Бюджета за 19-та за парламента е по-особен, годината е по-особена, тъй като е, някои теми са нови, някои статии са нови, трябва да е, имаме предвид от една страна Брексит, от друга страна е, е, тази година ще е особено така напрегната. В многогодишната е, рамкова програма бюджета за следващите 7 години трябва да се е, е, определят, което ще повлияе, разбира се, на работата ни. Е, предстоят избори 19 за Европейски парламент, така че от тази гледна точка ще се наложат е, промени в бюджета в, е, при подготовката ни е, е, която при всеки мандат сме осъществявали. отново и този път трябва наистина да е, покажем пред гражданите, че е, спазваме демократичните е, практики и правила и да говорим не само за дейностите на парламента и в бъдеще, но и да не изпускаме от внимание и правата на гражданите. Е, разбира се, политическите партии, различните концепции, е, политически концепции за бъдещето, за демокрацията в Европа. Е, такъв един широк политически дебат е нужен, за да покажем на гражданите, че в това отношение сме готови да работим заедно в Европа и да подобрим положението им. Е, ударението в е, този доклад е, е предложението на бюрото за 18,97 Нашата червена линия е 20%. Е, така че парламентът е, в никакъв случай не трябва да приеме повече от 20% е, от този фонд за административни разходи тази червена линия, която преди сме теглили винаги, е, трябва да е, се спазва и сега, е, особено след тази, в този етап, тъй като следващата година е година на избори и би трябвало всякакви излишни разходи да бъдат съкратени в максимална степен. Това се отнася и за европейски и националните парламенти. Ето защо предложението сега е 18, цяло 79. Е, е, това е най-така е, занижената цифра от 15 години, което показва, че сме готови да да обвържем бюджетните съкрещения с засилена ефективност и това да е в центъра на вниманието ни. Бюджета на Европейския парламент е, се повишава с 3,9%, по-малко отколкото е, рубрика 5 е, с 25%. Тук сме под възможното. Тук има възможност за економии но а, е, всичко на това трябва да гледаме от гледна точка на е, е, допълнителните разходи, които ще се явят в подготовка на изборите 34,3 милиона допълнителни средства за сигурност и други теми, плюс съответната цифра за организиране на изборите Две трети от бюджета на Европейския парламент е, е обвързан с е, съответни индекси е, е за индексиране на заплатите на сътрудници. Така че тази обща рамка трябва да се обсъжда и е, в е, дискусията да е, така поддържаме линията на допълнителни съкрещения и економии в този парламент, които ще се наложат колкото до Брексит, от една страна има добра новина, че на 8 декември се разбрахме бюджета за 19 и 20 да, в тези бюджети да разглеждаме Великобритания все още като член на Европейския съюз. Това така ще гарантира известна стабилност. Задълженията, ангажираните кредитите за поети ангажименти се отнасят до всички параметри на бюджета и в този смисъл е добре, че ще се вземат е, решения в този дух. Е, колкото до седалището на Европейския парламент, е, е, много депутатите са гласни, че трябва да имаме само едно седалище, но споровете започват, като се, когато трябва да отговорим на въпроса къде да бъде това. Страсбург е юридически и законодателно Страсбург е мястото, но би трябвало да гласуваме трябва обаче съгласие да дадат 28, бъдеще 27 държави членки за е, евентуална промяна, но решението в крайна сметка ще вземат държавите правителствени ръководители на 27-те. Е, интересно е, е как ще се изгради прехвърлянето от един бюджета за една година към а, а, друга, а, съответно а, а, с излизането на Великобритания ще загубят а, средства а, и а, ще трябва да видим как ще се ще е новия, какъв ще, как ще излезе новия състав на парламента когато а, Великобритания няма да може да участва, да има право на глас по решаващи въпроси, а, също нейното участие в а, другите а, агенции на Европейския съюз ще се отрази. А, Великобритания с а, това, това си действие се отдалечава от европейска демокрация. А, във е, е, всъщност две световни войни и съвместна работа е, в политиката ни показва, че от края на последната война гражданите в Европа живеят в мир сега вече спорове се решават не по, с средств, военни средства, а с вдигане на ръка, политиците чрез гласуване и мнозинства и така нататък. Аз е, сега, като повечето от нас, не съм е, винаги е, 100% удовлетворен от решението на Европейския парламент. Е, не всички винаги могат да бъдат щастливи, но с е, всички плюсове и минуси, в крайна сметка, е, сме гарантирали мир на гражданите всички тези години кампанията ни е, ще струва 33 милиона. Това не е кой знае каква е, сума, но като ги разделим на 500 е, милиона граждани, е, стигаме до дискусията дали е, това ще натовари е, личния бюджет с половин кафе повече или е, цяло кафе на, на, на глава от населението. Е, но средства, достатъчни собствени средства няма и това, което съществува проблема с собствените е, приходоисточници, после е, е, информационните ни бюра, процедурата по е, водещите кандидати, всичко това са ма, успорни въпроси. Трябва наистина да, да разясним пред гражданите нашата политика. Е, близо 50% е, от депутатите може би няма да бъдат е, отново избрани. Това ще се отрази на броя на асистенти, помощен персонал. при е, тези е, преходни средства, които е, във връзка и с напускането на Великобритания ще се отразят върху бюджета за 2020. Друг въпрос е киберсигурността. Uh вече сме свидетели на случаи, не само в Белгия, но и другаде. Е, така че би трябвало е, от една страна информацията да е максимално е, прозрачна и достъпна, от друга страна да има гарантирана сигурност. Сега имаме посетители външни тук в парламентариума, Дома на европейската история. В Страсбург е, също е, новото място е, за посетители има за цел именно да покаже, да даде представа на гражданите как работим и как се осъществява на практика демокрацията в Европа. защото понякога депутатите се налага да пътуват и не винаги са на, присъстват в пленарна зала непрекъснато, но Разбира се, и комисарите е, работят е, също заедно в колегиум и водят дискусии по въпроси в комисиите, в политическите групи е, се водят е, дебати и ясно е, че е, всички тези въпроси, свързани с демокрацията, са от решаващо значение за нас. Трябва да е, работим по киберсигурността, планите за действията, ефективността трябва да е от, е, в центъра на вниманието ни тук. Връзките ни с обществеността са особено важни около 800 е, тристранни срещи е, се водят този законодателен е, мандат. Законодателните комисии стават все по-многобройни. Искам колегите да направят така, че да, да не забравят, че тези комисии също струват пари. Е, преводи, писмени, е, устни, разходи за всичко това. Тези специални комисии е, черпят и отнемат ресурс от постоянните комисии. Така че бих предложил да се вземат решение от е, тези, които е, отговарят е, за даден, по даден въпрос, да се знае кой за какво отговаря и въпроси да се решават от постоянните комисии. Ако те решат да създадат някаква допълнителна специална комисия, те биха могли но наистина тези мерки за по-голяма ефективност трябва да се предприемат. Следващата точка, Моника Холмайер вече докладва за, по въпроса за сградата Аденауер в Люксембург, източното крило, което трябва да приключи ремонта му в 2018 година, западното крило 2019 е, също трябва да е, е готово. Мисля, че финансирането на е, сградите трябва да на сгради така трябва да е, бъде наистина прозрачно е, от бюрото е, Трябва да видим е, кои е, суми се още са е, отворени и нерешени по, във връзка с сградите КАТ. там вече да видим как това ще се отрази върху бюджета. Знаем, за е, дискусията за пленарна зала тук е, в, е, и в Страсбург, и в Брюксел. Тези покривите и на двете пленарни зали трябва да, се, да бъдат ремонтирани. Знаете, че имаше инцидент с падащи гради или части от покрива а, е, можеше да, да се случат е, всичко това да има доста трагичен край. Добре, че беше лято и нямаше а, е, заседание в залата. А, е, наистина особено внимателно трябва да, да огледаме е, въпроса с е, тези зали и с покривите, сигурността на е, и работещите и на посетители в тези сгради е от особено значение. Е, и затова важно е не само краткосрочното е, ни ремонт, но и средносрочно, но така саниране. Е, ще трябва да се преструктурират някои е, помещения и е, част от сградите. Особено важно това е за, за сътрудниците, които прекарват доста време и в, тук и би трябвало да имат съответните условия за работа някои от тях имат е, бюра и в Брюксел, и в е, Страсбург. Как ще се е, съоръжаването и обзвеждането на техните бюра ще е важно и за бъдеще те ще имаме нови предизвикателства, свързани с комуникациите зареждащи устройства, е, устаряла техника с е, е, устарелите контакти. Това трябва да се промени и много други такива технически подробности. Накратко, ще спомена бюрото за единното гише. Е, е, договори за отделни дейности също трябва да е, се премислят, да се видим как да упростим работата си в много отношения 59 е, работни места е, трябва да бъдат е, съкратени, т.е. 5% съкръщения в следващата година. Държавите също трябва да видят как по-ефективно да работят. Сега сроковете 14 март е крайния срок за изменения. На 22 март ще се обсъждат измененията, предложенията за изменения и ще помоля колегите наистина да да е, е, със своите изменения да, да направим един текст, който е, в оптимална степен да ни представи пред обществеността. Благодаря много за представянето на вашия проект от доклад. Много се радвам, че можем да обсъдим тази тема. Става дума за много подробности. И сега ще дам думата на докладчиците в сянка, госпожа Картия Сабал. Благодаря, господин председател. Бих искала да направя няколко коментара. Искам и да се оплача. Става дума за следното. За останалите части от доклада не сме получили официална информация. Само устна информация сме получили миналата седмица. А, това е оплакване към господин Рюбих. Не е сериозно да се работи по този начин. Господин Рюбих, как можем да преценим какви са последиците от а, вашето предложение в доклада, да, след като не можем да ги сравним с информация от други източници. Сега, по доклада. Господин Рибих, вие споменахте, крайните цифри по бюджетите за а, тази конкретна година, свързани, да кажем, с оборудване в офисите, също предстоящата предизборна кампания и прочи, Знаем, че през предходната година сигурността а, стана по-важен проблем и действително трябва да се влагат средства в тази област. Както каза господин Рюбих в своя проект доклад, комисията винаги се опитва да налага някакъв контрол върху разходите и се опитва да направи така, че да се разделят стандартните разходи от извънредните разходи. Имаме разходи за е, функционирането на политическите групи. Там може да се направят корекции, включително и спрямо инфлацията. Забелязах, че се вземат много решения, които въздействат върху бюджета, но нашата комисия не е включена в вземането на решение. В Страсбург, например, се променят а, офисите. Увеличи се пространството. Има предложение за реновация на ресторанти. Но към нас никой не се е обърнал по темата. Не ни е дадена възможност да оценим предложението. А всъщност това е основна част от нашите задачи. През последните години се опитваме да обърнем особено внимание върху темата, а именно това, че имаме споделени отговорности при вземането на решение. В крайна сметка бюджета е, се решава от е, тази парламентарна комисия на Европейския парламент. И тъй като не разполагаме с достатъчна информация, мога само да кажа, че правим предложения по множество теми. Една от тях е доста спорна и работихме по нея в последно време. Става дума за общите разходи, надбавките за общи разходи и това, че няма ново предложение. Направихме предложение и за възстановяването на средства от мисии, които са, се осъществяват от членове на парламента. Целта е възстановяването на средствата да е едно и също за асистентите и за функционерите на политическите групи, за служителите на политическите групи. И въпреки, че това решение беше взето, то все още не се прилага. Не знам какви са извиненията, но действително са такава разходите за сътрудниците на депутатите, се твърди, че вече са били разпределени и няма, въз... няма марш. За бюджета за следващия мандат мисля, че би било логично да се предвидят равнопоставени условия за тези две категории служители. След това разходите за сътрудниците. В този проект за бюджет се предлага увеличение на бюджета, който, е според мен е адекватно. Става дума за фонда за сътрудниците. Социалистическата група а, още от самото начало каза, че бихме приели определено увеличение, но под определени условия. И идеята е да а, е, има достатъчно средства, за да се поддържа достатъчен брой хора, които работят в парламента. Четвъртото предложение. Условията на работа на, стънжа, на стъжантите. Аз участвам в интергрупата за младите и направихме едно проучване за положението на стъжантите в парламента. Оказва се, че условията, в които те работят, са, меко казано, незадоволителни. Близо 20% от стъжантите получават близо 1000 евро на месец. Предложението, което ние правиме без каквото и да било изключение всички стъжанти, които работят в бюрото, в политическите групи и в администрацията, да могат да получават достойно заплащане – сравнимо с това на стъжантите в комисията. И освен това има някои социални придобивки, които са а, базови и които не трябва да се пропускат и за тях. И като отговорни за политиката, изискаме от частните фирми е, като политици, които непрекъснато настояват частните фирми да не експлуатират стъжанти, трябва и ние да дадем пример. Тоест има ни определени минимални условия на достоен труд, които трябва да се спазват. Благодаря ви, госпожо Гардия Забал. Давам думата на господин Калмел. Благодаря много, господин председател. Бих искал да благодаря на нашия докладчик. Неговата презентация беше подробна, пълна и имаме нужда да знаем всички тези подробности. Е, много добре разбирам казаното от госпожа Гвардия Забал. Трябва да получим конкретните цифри, за да обсъждаме нещата сериозно. Но те или иначе, така както са представени нещата в общи линии от нашия докладчик, ми се, те ми се струват приемливи. Мисля, че е разумно да се предвиждат а, а, развитията в пленарна зала с намаляването на броя на депутатите. Знаем какво ни чака след Брекзит – и всички тези предвиждания трябва да се направят напълно прозрачно, а не някакси да изглежда, че тук крием едни резерви, които след това да можем да прехвърлим за други разходи. Мисля, че трябва да е ясно. Разходите трябва да са много тясно свързани с необходимостите. Това е особено важно в година на избори. Освен това, е много важно да имаме предвид новите предизвикателства. Много е важно сътрудниците ни да са високо квалифицирани, да са способни да поемат задачите, които им се възлагат, допълнителните задачи, които им се възложиха. В крайна сметка светът непрекъснато се промени и трябва да можем да реагираме, да се адаптираме И в екипите си имаме нужда от хора, които добре познават, например, информационните технологии. има офиси, е, в които е, са сложени на много малко пространство, три компютъра с големи екрани. Офиса не е бил предвиден за такива неща предварително. Трябва да имаме прави тези неща. И още нещо, което е важно за нас всички. Намаляването на бюрократичните изисквания. Това е много важна тема. Ако искаме да намалим бюрократичната тежест, това няма как да се комбинира с увеличението на мощта на бюрокрацията. И на способността и да възлага все по-сложни задачи. А всяка година всъщност е все по-трудно да се правим с административните изисквания. Дори само разпределението на, на определените зали и помещения за работа вече е ужасно трудно. Да не говорим за договорите с търговски партньори, а, от каква сума нагоре трябва да се е, осъществява публична поръчка, например. Такава информация нямаме. Затова трябва да внимаваме много желанията за опростяване да не се сблъскат с осложнения. Благодаря много. Ние като законодатели много е важно да разгледаме и собствената си съвест и да видим добре ли работим, дали не се случва така, че ние самите да осложняваме правилата. По някакъв път е, с добри намерения създаваме допълнителна сложност в правилата. Имаме добри намерения, обаче ето най-има е, това се води до определени изисквания за финансовите разходи и прочие, които влушават нещата. Господин Али, заповядайте. You, uh, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на господин Рюбих за подробния доклад. Да, бихме могли да подхождаме към темата раз... по различни начини, популистски или реалистично. Аз мисля, че подходът, който е избран е реалистичен и приветствам този факт. Трябва да има предвид, че сме законодателна власт и трябва да има разграничение между законодателната и изпълнителната власт. Затова смятам, че този доклад добре покрива рамковия бюджет на Европейския парламент за следващата година, както и основните елементи които трябва да се вземат предвид а, при изготвянето на бюджета. В доклада се вземат предвид определени елементи, свързани с а, 2018 година, която е по-особена поради очаквания Брексит и поради очакваните европейски избори, както и въздействието на всичко това върху финансирането на парламента. Ако има предвид факта, че европейския бюджет а, бюджет на Европейски парламент е обвързан с разходи, обвързани с индексиране, се взема предвид економическия растеж на Европейския съюз и инфлацията. Предложеният бюджет за Европейския парламент за 2019 година има най- Мал, като е, най-малките административни разходи 20, под 20% от разходите на Европейския е, съюз, 3,9% е, увеличението на разходите за парламента и обосновката, представена в доклада. Трябва да се вземе предвид още един елемент. Сравняването на годишната ставка на увеличение на бюджет на Европейския парламент през последните години с тази на функция 5. Ако направим това сравнение, ще видим, че първата сума, която сравняваме, е значително по-малка. Приветстваме предложението за диалог между Европейски парламент и националните парламенти, особено в контекста на прозрачността, по-доброто разбиране на ролята на законодателните процеси а, е, а, е, от страна на европейските граждани в държавите членки и също така, вземайки предвид предстоящите европейски избори. Поставеното дарение върху бюджетирането, основано на постигане на резултати, е важно, за да се постигне ефективност и резултати от работата на служителите, особено в контекста на предизвикателствата, които очакваме през следващите години. Благодаря. Благодаря ви, господин Али. Давам думата на господин Таран. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Любих. за това, че захванахте с тази следваща година бюджетиране за нашата дейност. Три кратки коментара. По няколко елемента, които споменахте. Първо, кампанията преди изборите, кампанията за европейските институции и политики – Тази тема не е особено спорна, но ще има критики от някои политически сили. Трябва да сме готови за това. Трябва също така да помислим по каква степен ще въздейства Брекзит на парламента. И няма предвид само това, че е, ще загубим британските си колеги. Мисля, че ще се стигне до един доста сериозен проблем с използването на английски язик. Нещо, което може да създаде проблеми с работата на генерална дирекция писмени преводи. Всъщност, според мен, английският ще стане нелегален език. Обаче, ние сме решили да продължим да го говорим – Трябва също така да вземем предвид под въпроса за синергията между парламента и комитетите, като например ЕКОСОК. Тази синергия може да се постигне. Генералният секретар откликва на този тип предложения и още нещо, което може да трябва да засегна в повече подробности при закрити врата, но нека да споменем и доброволния фонд за пенсионно осигуряване и да вземем предвид различните е, правни и технически аспекти на този фонд. Въобще, от гледна точка на е, средства, това може би не е е толкова ма, сложен въпрос, но вземайки предвид как се е работил по-рано, това може да създаде проблеми за нас, вземайки предвид, че изборите предстоят. Благодаря ви много. Това е всичко от мен. Merci, Et la parole est à Marco. Благодаря ви, господин Таран. Марко Цани. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за изготвения проект доклад. Бих желала да направя няколко коментара. И след това, разбира се, очакваме и докладчи... срещите на докладчика с докладчиците в сянка. Първо, по метода на работа. Съгласен съм с критиката, изразена от колегата Гвардия Забал – а именно това, че не ни се предоставят документи. Бюджета на парламента е сложен въпрос и от политическа и от техническа гледна точка. Да работим без документи е особено трудно. Особено за една малка група, като моята, която няма представител в бюрото на парламента. Надявам се, че председателя на комисията по бюджета и докладчикът могат да окажат натиск, за да получим възможно най-бързо пълната документация, която ни е необходима, за да си свършим работата като хората. Сега един по-общ е, коментар. По предложението за бюджета искам да направя следното а, е, следния коментар. Предвидено е бюджета да е за 751 е, депутати, от изборите на татък, от, от на нататък, обаче все още не се знае точно как ще се развият нещата. На практика решението още не е взето и то ще се вземе в съвета. Можем да говорим за 751 депутати, а изглежда, че от 2019 година ще бъдем по-малко. Говорихте за увеличение от 3,9%. Бих желала да разбера какво възнамеряваме да направим, ако се окаже, че имаме по-малко от 751 депутати. Ако има увеличение на бюджета, също времено се намалява броя на депутат, депутатите, ще има последици. А иначе, сравнението между Европейския парламент и Американския конгрес не е не особено подходящо, честно казано. Това са две съвсем различни институции, имат съвсем различни правомощия. И нези, които познават работата на Американския конгрес, доста добре си дават сметка за това, затова ви препоръчвам да избягвате подобни сравнения. За стъжантите. Напълно съм съгласен с казаното от колегата, но искам да ви обърна внимание на два въпроса. Ние като депутати имаме морален дълг да гарантираме достойни условия на труд за нашите сътрудници, да могат най-малкото да си платят нормално найма в Брюксел – а, за възнагражденията за стъжантите са недостатъчни. Трябва да се предвижда минимално възнаграждение за тези, които работят за нас. Може би това е промяна на може би се изисква промяна на нормите, които регламентират работата на стъжантите, но трябва да се погрижим те да получават достойно възнаграждение. След това, допълнителните разходи. Яс, ясно е, че 2018, 2019 година като година с избори ще има и допълнителни разходи. Това е ясно. Европейският парламент а, за избиране избори на всеки 5 години – така че това не е нещо неочаквано и не можем да говорим за извънредни разходи. Какво е извънредното? Няма нищо извънредно. Ние сме комисия по бюджета, можем да предвидим съвсем спокойно необходимите разходи за определена година, които знаем, че ще възникнат или иначе. Така че Искам да разбера защо вие категоризирате тези разходи като извънредни. Ясно е, че има някои извънредни обстоятелства, като Брекзит, например. Но мисля, че що се отнася до определенето на бюджета, Не имаме възможност да предвиждаме. Разгледах документите на бюрото и на генералния секретар, що се отнася до тези извънредни разходи и а, бих желал да се преформулират нещата и просто да има неутрална, неутрална формулировка. Ако тези разходи имат за цел да помогнат на гражданите да разберат как точно функционира нашата институция, отлично. Обаче това, което прочетох, малко ме безпокои, защото става дума за предоставяне на подкрепа за проевропейски партии. За мен това е доста объркващо. Разходите, които предлагате, трябва задължително да са политически неутрални. Не може да са разходи, при, което, при чието разходване да а, спечелят повече едни или другите политически партии. не може те да се използват за въздействие върху политическия дебат. След това, за сградите. И тук има какво да се направи. Аз съм бил съветник на фондове, занимаващи се с инвестиции в недвижима собственост. И като специалист в областта на недвижимата собственост, разглеждам инвестициите предвидени за информационните бюра – Честно казано, ако това бяха мои лични средства, аз не бих инвестирал в бюра на точно тези места. Ето, например, информационното бюро в Париж. Очаква се то да е разположено на един луксозен булевард в шикозен квартал в Париж. Е, да се инвестират суми по този начин – според вас достатъчно адекватно ли е като решение? Действително ли отговаря това на целите, които има за задача да изпълни бюрото, информационното бюро? И така имаме различни цели, които трябва да си поставим. Нека да ги очертая отново. Достойно заплащане за стъжантите. достойни условия, сравними за служителите на парламента и за служителите на политическите групи. И въобще това са въпроси, по които трябва да обсъдим нещата в подробности. Благодаря много. с това приключихме списъка на докладчиците Сянка. Давам дума на останалите колеги, които имат желание да се изкажат в лично качество. Господин Манка, заповядайте. Дякуем, пан председател, за слово. Chcem sa poďakovať Pavlovi Rubigovi naozaj за výbornú prácu a... Да, благодаря на докладчика, господин Рубих. И също така бих искал да подкрепя критичните ви бележки относно е, условията на работа. Е, това е много важно. Няколко е, бележки от моя страна да започна с системните проблеми. През април преди две години тази комисия единодушно гласувала също така и в пленарна зала се потвърди, че веднъж на пет години ще се прави индексация, така че бюджетът отговаря на актуалните е, потребности. И когато поставихме въпроса пред комисия 2010 година, това поставихме този въпрос, бяха отпусти 10 милиарда евро. Междувременно бяха съкретени. Но а, сега това продължава да се индексира. Необходимо ли е всъщност? Големи суми се налага да бъдат индексирани, което не е, е необходимо бихме могли да използваме тези средства, да ги пренасочим някъде другаде. По този начин бихме могли да реализираме економии, разумни економии. Какво обаче е, може да се направи, когато парламента е потвърдил нещо вече, приел и това бюджетиране за 18-та година е, е прието, не се е обаче е, изпълнено, не е изпълнено излиза, че парламента многократно е, приема нещо, в крайна сметка то не се изпълнява, което е доста смущаващо, да не кажа дразнещо. Второ, Тези е, представителни бюра, информационни бюра, парламентариума също така е, в големите столици Париж, Рим е важно да има някакво такова бюро на парламента или на комисията. Това е важно за Европа, но в по-малки държави, например, могат да си е, въведат така наречените мобилни парламентариуми. Едно бюро, което да пътува, да се движи между отделните е, градове или е, е райони. Помолих е, е, Таяни да е, анализира разходите за такъв проект. Той се ангажира с е, това. Трябваше да бъде докладчик сянка по бюджета първоначално. Сега ще обясна е, причините, поради които е, го направих. Много случаи на е, тормоз е, имаме е, често имаме изслушване на свидетели, десетки е, свидетели, но ние не сме професионалисти в това отношение и ако е, експертите ни ни подготвят е, документацията както трябва, ние не можем да вземем адекватно решение. Ето защо е, такива експерти са ни нужни. И, например, на следващото заедно на бюрото може да се постави този въпрос, как да подобрим бъдещата си работа. Във всички случаи експерти ни трябват в парламента така наречените медиатори. Комисията има 37 такива, разполага се 37 е, удобни е, експерти. Сега, аз не мога да се занимавам, например, с е, изслушания ежедневно, трябва да присъствам на заседание на Комисията по бюджет, трябват ни специалисти. Ето защо Е, тези възможно, от тази възможност е, докладчите всяка се отказват. Ние не можем да, си, е, да се справим с толкова много е, тристранни срещи, не можем да съчетаем е, работата ни е, е, текущата с е, тези допълнителни задачи. Преди 10 години е, имаше е, 62, е, 162 дни, в които е, не можехме да участваме в съседание и докладчите Докладчите казаха, че наистина ни трябват експерти, ако гледаме сериозно на работата в този парламент. После обсъдихме въпроса за английския в бюрото. Сега аз продължавам да си мисля, че в крайна сметка англичаните ще останат, британците ще останат, но второ, английския ще си остане тук завинаги, независимо дали са англичаните са тук или не то езикът ще остане. Просто абсурдно е да се мисли, че можем да се откажем от английски някой ден. Мерси. Благодаря ви. Думата има Моника Холмайер. Господин председател, след е, като се занимах с темата сгради, която не играе драма, толкова е, жизненоважна роля, но бих искала да кажа, че неодавна проведах разговор с е, отговарящите по тези въпроси и е, се опитах е, е, своевременно да получим съответна информация за бюджета, за да може това да се отчете в бюджета, да бъде от, о, взето предвид в бюджета и, време, и своевременно да се предвидят съответните пера така че ще направим всичко възможно да е, постигнем е, това. Второто, по темата е, стъжанти. Трябва да правим разлика. Дали някой стажант минава тук за 4 седмици и преди да се ориентирал къде какво, свършва срока му и му трябва, трябва му някой да го помага, да го придружава и подкрепа тогава е, не е необходимо да се предвиждат кой знае какви наследства. Разликата е друга. Е, е, е, има разлика, когато някой е, стъжант се назначава за година и половина. Е, наистина при заплащането трябва да поговорим конкретно по тези въпроси, защото има различна практика, доколкото разбирам и в рамките на парламента. Има и изключения, е, например тези, които в рамките на юридическо образование са изпратени тук от съответната държава членка и е, съответно тя плаща техните разходи над 500 евро им се отделят от тук и допълнително могат да получат нещо, но е, това се е, използва от е, е, някои младежи, но когато, е, които минават тук краткосрочно, но когато някой е назначен за две години, трябва да се помисли по-сериозно как е, да бъде е, възнаграден. Не виждам други желащи да вземат думата. Мисля, че всички сме съгласни, трябва да се изясни положението на стажантите и да се направи разграничение между стажантите, които идват тук в рамките на своето обучение, които прекарват тук месец или два и които искат да се познаят с Европейския парламент, които също не са наши сътрудници и не би било нормално да им възстановим разходите за пътуване и престой тук. Но има и стажанти, които на практика е, изпълняват ролята на парламентарни сътрудници. Но дали тук ни трябва конкретно правило или всеки трябва да разчита на собственият си морал? Дали непрестанно трябва да увеличаваме броя на правилата? Все се оплакваме, че има прекалено много правила, че има прекалено много тежки административни процедури. Тук не говорим всъщност за един вид етичен кодекс. Всеки депутат трябва само да прецени в как, кол, как и в каква степен смята да се възнагради не стежант въз основа на работата, която той върши. В противен случай само допълнително ще осложним административното положение. Господин Манка спомена тристранните преговори, техният брой се увеличава, това каза и господин Рубих, но това значи, че всъщност секретариатите на нашите комисии е, все повече и повече трябва е, да е, мобилизира собствения си капацитет. Така че, може би няма да е след да погледнем как стои положението с секретариатите, с, с административните служители, които работят за отделните парламентарни комисии, защото на тях им става все по- и по- натоварена работата занимаваме се честно с а, собствените си сътрудници, което разбира се е много важно, но не бива да пренебрегваме и секретарите на комисиите. Все повече са съвместните заседания на комисиите, увеличава се броя на заседанията като цяло и, застане, и тристранните преговори. И мога да ви кажа, че поне колегите от секретарят на комисията по бюджет и все по- и по-често се озовават в много затруднено положение, така че нека да внимаваме и за тях а, увеличението от 3,9% може да бъде обяснено и оправдано, както го направи с много голямо убеждение, с много голяма увереност, господин Рубих, но в контекста на предизборната кампания моля да се подготвите за доста остри нападки, защото евроскептиците със сигурност ще се възползват тази възможност. Така че ако може да се намали това увеличение от 3,8, примерно 3,9, например на 3,8%, няма да е зле. Сега давам думата на господин, отново давам думата на господин Рубих, след което ще продължим съданието при закрити врата, а междувременно ще е, вляза в ролята на посланника пред бюрото да поискаме някакъв документ, защото няма как е, да обсъждаме темата, ако не разполагаме с, с конкретен документ. Така че ще отправя, ще изпратя писмо на председателя на парламента и на генералния секретар, а, колегата Виланд, е, който е заместник в комисията по бюджети. Надявам се, също ще бъде на наша страна, заедно с господин Сасоли. Господин Рубих, имате думата. Е, Благодаря на колегите. Благодаря и на секретарията за подкрепата. За нас е, дебата по бюджета за следващата година е, ще се задълбочи много и ще се... Аз съм на линия за лични е, е разговори, ако желаете. Разбира се, ще трябва да се обмисли всичко в много детайли. Ето защо въпросите, които поставиха колегите тук, много, са много важни за нас е, и ще ви помоля да е, така да формулирате своите е, предложения за изменения, за да могат те да отговарят на, на това, което ни смущава и което искаме да постигнем с текста знаем какъв е срока за внасяне на изменения. Има а, а, разлика каква е държавата членка, голяма с голям брой население или обратното. Аз, например, мога да отговоря за това колко комисии в колко много комисии участват мои сънародници и понякога наистина персонала не достига е, толкова много теми, е, по толкова много теми работим и е, аз не мога да, да, да товаря прекомерно асистентите и стажантите. Благодаря им обаче за, за това, което правят. Позволете ми, че ви прекъсвам, но не смятате ли, че има прекалено много комисии в парламента? Ja, wir haben insgesamt äh, 20. Da, 20 комисии най-общо е, е Проблемът е, че темите, които се разлежат в отделните е, комисии, е, изискват специализиран подход и за да може да се работи по досиетата задълбочено. Но благодаря въпреки това, въпреки трудностите, работех много добре и решенията, които взехме, ще е, така почиват върху е, добра, солидна основа, експертна основа. Благодаря. Мерси, месье. И аз ви благодаря, господин докладчик. С това приключваме обществено достъпната част от нашето заседание. И с това закриваме тази част от заседанието и след 3 минути подновяваме заседанието при закрити врата.